обърнали внимание на това, че няма възможност за синя карта и за спонтанни изказвания. Думата има господин комисар Мимица. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента. Приветствам този дебат, предизвикан от екзекуцията на 8 затворници в Индонезия – това е тъжно събитие, което обезпокои международната общност. Ние всички сме много разочаровани. Европейският съюз категорично се обявява против смъртното наказание, независимо от обстоятелствата. В световен мащаб ние работим за премахване на смъртното наказание. Това е приоритет в външната ни политика и политиката за правата на човека. Имаме и насоките на ЕС относно смъртното наказание. Първите насоки, прияти от съвета 1998 година, бяха актуализирани през 2013 година за последен път. Според Европейския съюз смъртното наказание е жестоко и нечовешко. То не възпира престъпниците. Според Европейския съюз, премахването на смъртното наказание защитава човешкото достоинство и прогресивното развитие на спазването на правата на човека. Възможните съдебни грешки, а те са възможни във всяка система, също трябва да се вземат под внимание. Последните екзекуции в Индонезия са възмутителни. Според ООН, престъпленията, свързани с наркотиците, не отговарят на дефиницията на тежко престъпление. Европейския съюз наистина работи за премахване на смъртното наказание. Между 1993 и 2012 година станаха от 55 държави до 97 държави. като става дума за премахване или законодателно, или на практика. За жалост, Пакистан е още един пример, където наскоро мораториума върху смъртното наказание беше нарушен с убийството на терористи. Екзекуциите са стигнали вече 100. Страни като Китай, Ирак, Иран, Саудитска Арабия извършват най-много наброй екзекуции в света – има и други страни, които правно запазват възможността за смъртното наказание, иначе Бутан, Камбоджа, Непал, Филипините го премахнаха. Виждаме, че някои се опитват да ограничат смъртното наказание, например Китай, Сингапур, Тайланд, в Индия, Индонезия, Малайзия, Пакистан и Виетнам намаляват екзекуциите, а в Бруней и Малдивите пък се подсилва съдебното основание за наказанието. Югоисточна Азия е от съществено значение. Индонезия знаем, че е член на АСЕАН – това е зараждаща се економика, една от най-бързо развиващите се средни класи в света, в сравнение с брой население. Индонезия също така е четвъртата най-населена държава в света. Тя е демокрация, изподеля някой, но не и всички, за жалост, от нашите ценности. Екзекуциите бяха изпълнени в страна, която иначе се обявява за една от най-свободните и демократични в Юго-Источна Азия. Това е страна с добре развита парламентарна дейност, гражданско общество наистина – но случилото се е много тъжно за пострадалите и техните семейства. Нека кажа какви са конкретните ни действия. Върховният представител излезе с три изявления, в които изразява дълбоко съжаление от случилото се в Индонезия. Европейския съюз работи също така с държавите, от които произлизат екзекутираните граждани. Ние призовахме за спиране на всички планирани екзекуции и налагане на мораториум. Европейските власти използваха различните дипломатически канали, за да може въпросът да се разисква при всяка възможност индонезийските ни колеги – Имаме и кампания за гърване на смъртното наказание в Югоизточна Азия. Кампания, която ще се изпълнява от местното гражданско общество. Освен това, ние разговаряме с индонезийското правителство за необходимостта да се премахне смъртното наказание, да се сложи край на екзекуциите – Почитаеми членове на парламента, ние разбира се зачитаме суверенитета на Индонезия, предложихме политическа подкрепа, практическа помощ в борбата с наркотиците и наркотрафика. Това са реални предизвикателства за индонезийското общество. Нека ви уверя, че ще продължим да работим с тях, за да се премахне смъртното наказание. Сега, разбира се, ще изслушам вашите мнения. Благодаря. Председателят благодаря господин комисар Мимица. Следват изказвания от името на политическите групи. Господин Данжан за 3 минути. Благодаря господин председател, господин комисар. Ние не сме съди, прокурори, адвокати и не ние можем да решим дали някой е виновен или невинен що се отнася до индонезийските дела, но ние разбира се сме избрани от своите граждани, носим определени отговорности и защитаваме ценности. Именно тези ценности ни задължават да изискаме от Индонезия всеки да има право на справедлив процес, да се зачетат правата на защита. Знаете, че има голям проблем с френски гражданин, който е заплашен от екзекуция в Индонезия по-настоящем. Трябва да се премахне наистина смъртното наказание, защото то противоречи на хартата на основните права на Европейския съюз. Ние имаме своя отговорност като народни избранници. Трябва да се сложи край на този зловещ спектакъл – спектакъл, който виждаме не само в Индонезия, а и в други страни, както вие ни напомнихте, господин комисар. Няма време обаче. Ние сме партньор на Индонезия. Миналия ноември в Джакарта проведохме диалог именно за правата на човека. Подписали сме заедно с Индонезия споразумение за сътрудничество и партньорство Предвиждаме фондове в регионалните си фондове за Индонезия. Те са насочени към образованието. Някои от нашите европейски колеги може би сега са в Джакарта и се борят да защитат правата на човека. Разбира се, Положени са много усилия, но все още не виждаме резултата. Това е много важно за европейските граждани, които имат нужда от нашата помощ. Индонезийското правителство трябва да получи от нас категорично послание. Това, което се случва, няма да помогне на борбата с наркотиците и наркотрафика. Да се надяваме, че френския гражданин ще надвие. Благодаря. Благодаря, господин Данжан. Господин Арнат има процедурна бележка. Извинете, преди малко не ви видях. Да, господин председател. Искам да попитам нещо. Защо решихте, че няма да има процедура по спонтанни изказвания? Това е в разрез с правилника ни, според мен. Искам да повдигна един въпрос, свързан с гражданка в моя избирателен район. Тя е осъдена на смърт в Индонезия по много подобни обвинения. Тя е осъдена на смърт, въпреки че прокурорът е изискал единствено лишаване от свобода.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 тук действат правила. В момента се водят извънредни разисквания. Бе взето решение да няма възможност за сини карти и за спонтанни изказвания. А съгласно правилника за дейността, когато правите процедурна бележка, не бива да правите изказвания по същество, а може да се изказвате само по правилника за дейността. Господин Арнат, нямате думата в момента. Господин Мартан. Благодаря, господин председател. Знаем, че е важна не само проявата на сила, важно е да се покаже и великодушие. Това всъщност са думите на Роберт Падантер, не съм го казал аз. Казал го е, когато е бил министр на правосъдието през 80-та година – Европейския парламент трябва да излезе с послание към Индонезия, да кажем да, вие можете да бъдете велики, но е много по-важно да бъдете великодушни. Нека се обърнем към индонезийските граждани и кажем никой не се съмнява в това, че искате да изкорените наркотрафика но вие екзекутирахте австралийци, бразилци, африканци. Да не говорим, че има още стотина, които изчакват да се изпълни тяхното смъртно наказание в Индонезия. Това е психологически тормоз и за осъдените, и за техните семейства. Години наред очаквахме да се прояви решимост, съдебната система да се промени. Не може прокурорът да се отказва от разглеждането на каквито и да било жалби и веднага да се прибягва към най-тежкото наказание – смъртната присъда. Аз представлявам френските избиратели. Трябва да кажа, че френският гражданин, който е осъден, е подложен на ужасяващ психически тормоз вече 10 години, като че ли той е виновен за това, че все още е жив. Но той не е виновен, не е виновен, че иска справедливост, че иска да види своите две деца – че иска да се присъедини към семейството си и съпругата му, които го чакат. Скъпи Серж, Европа е с теб, това искам да ти кажа. Жорж беше казал, че смъртното наказание противоречи на човешкото достоинство. В днешна Европа ние трябва да поемем своята отговорност. Следващият оратор господин Макер, за минута и половина. De executie, collega's, van de acht ter dood veroordeelden eh, eerder. dit колеги, смъртните присъди в Индонезия разбуниха духовете тази седмица. Групата на ЕКР също е против Против сме, тъй като се позоваваме и на член 2 на Хартата на основните права на Европейския съюз. Европейските държавни и правителствени ръководители трябва да си припомнят член 2 от Хартата на основните права. Всеки има право на живот. Смъртното наказание не бива да бъде постановявано спрямо никого. Зачитаме суверенитета на Индонезия, зачитаме нейното право да има свой наказателен кодекс, но не бива да пренебрегваме и моралния аспект. Не бива да пренебрегваме аспекта, свързан с основните права, с правата на човека. Смъртното наказание е в разрез с основните права и правата на човека. То би трябвало в случая да бъде преобразувано в до животно лишаване от свобода. Например, тези хора може би заслужават да бъдат хвърлени в затвора, но не заслужават да бъдат осъдени на смърт. Колегата Танък и аз се обърнахме към индонезийските компетентни органи с молба да помилват осъдените моля, служете край на смъртните наказания и на екзекуциите. Госпожа Шаке. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Категорично осъждаме приведените в действие смъртни наказания в Индонезия. Хора, тези хора бяха осъдени на смърт чрез разстрел. Призоваваме индонезийските органи да сложат край на смъртното наказание. Предлагаме им съдействие в борбата срещу трафика на наркотици. Всяко едно наказание трябва да бъде предшествано и от справедлив съдебен процес. Нека се сложи край на екзекуциите в Индонезия. Тъжно е, срамно е, че в деня, в който чухме новината за екзекуциите в Индонезия, господин Орбан, който е член на политическото семейство на НП, излезе с предложение за повторното въвеждане на смъртното наказание в Унгария. Нещо, което според мен е напълно неадекватно. Господин Орбан много добре знае, че в Европа смъртното наказание е забранено. Нещо, с което трябва да се гордеем. Трябва да работим за ограничаване улесняването на прилагането на смъртното наказание в трети страни. Трябва да работим за въвеждането на мораториуми върху него там, където то е залегнало в закона. Тук в Европа са установени либерални демокрации. Питам се, Съединените щати също заедно с Европейския съюз би трябвало да поставят смъртното наказание извън закона. Трябва да продължим да си съдействаме с гражданските общества по света, за да може да оставим смъртното наказание в миналото. Благодаря. Колегата Вержия за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички политически групи за това, че приеха да се проведе дебата по идея на ГОЕ. За нас е много важна борбата със смъртното наказание. Ние всички носим своята отговорност. Вторник вечерта 8 гражданина бяха екзекутирани. Един от тях индонезиец, другите чуждестранни граждани. След мораториум от 5 години, сега този мораториум е нарушен. Индонезия прилага смъртното наказание при трафика на дрога. Като че ли това е престъпление, което заплаша оцеляването на нацията, но наказанието е варварско и много често страдат хора, които са бедни или уязвими или чужденци. Това не са наркобароните. Също времено на 12 май предстои още една екзекуция на двама австралийци. Има 57, които са осъдени за наркопрестъпления, сред тях четирима европейци, които изчакват изпълнението на присъдата си. Френският гражданин, който е осъден за това, че е бил замесен в нарколаборатория, всъщност отрича да има каквато и да било вина – но има и китайски гражданин, който е обвинен за същото, като свидетелствата, които доказват обратното, просто не са взети предвид от съда. Индонезия иска да покаже, че не се подава на международния натиск. Помилвана е само гражданка на Филипините. В Джакарта Глоб, основния вестник в Индонезия, се задава въпроса каква репутация ще има Индонезия след тези екзекуции. Ето сега Виктор Орбан казва, че и той е за смъртното наказание. Ние всички трябва да реагираме. Благодаря, госпожо Вержия. Госпожа Лохбилер за две минути и половина. Благодаря, господин председател. Преди два дни в Индонезия бяха екзекутирани 8 души. През 2014 година в страната не бе извършена нито една екзекуция, а през тази година вече бяха екзекутирани 14 души. Всички те бяха осъдени по обвинения в престъпления, свързани с трафика на наркотици въпреки че смъртното наказание следва според международното право да се прилага само при особено тежки престъпления. Индонезия в момента нарушава международно признати стандарти за изпълнението на смъртни наказания. Някои от лишените от свобода, например, не са имали адекватен достъп до писмен превод и до правни консултации. Една от лишените от свобода е имала диагноза шизофрения. Въпреки това е била екзекутирана, въпреки че това е забранено според международното право. За индонезийското правителство изпълнението на смъртното наказание е възпираща мярка, що се отнася до трафика на наркотици. Но няма данни за това, че смъртното наказание има превентивен характер. Проучване, извършено от ООН, показва точно обратното. То показва, че по-ефективно е до животното лишаване от свобода. Призоваваме Индонезия да не изпълнява вече постановените смъртни наказания. Призоваваме също така да наложи мораториум. Така Индонезия би могла да отправи важно послание и към други държави в региона. Благодаря на колегата Лохбилер, господин Касталдо за две минути. Благодаря, господин председател. Всички ние сме чували за прекрасните туристически курорти в Индонезия, но не си даваме сметка, че в Индонезия има високо издигнати огради, зад които хората са с превръзки на очите и ги отвеждат към смъртта. Ние сме европейци, като европейци, като италианци в моя случай можем единствено да заклеймим всичко това и не само да призоваваме за мораториум, а за премахване на смъртното наказание. Мнозина вече казаха, че тези, които подкрепят смъртното наказание, са много по-близко до престъпниците – благодаря, господин Касталдо. И в края на разискванията думата има още веднъж комисар Мимица. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Бяха проведени много интересни, оживени разисквания. Нека още веднъж поясня че Европейският съюз продължава да проявява ангажираност спрямо Индонезия, провеждащите там на местно ниво кампании и гражданското общество в името на премахването на смъртното наказание. За целта ще се възползваме напълно от всички налични инструменти, като демарши, диалог и изявления. Искаме гласът ни да бъде чут Искаме също така да се вслушаме и в гласа на другата страна, за да установим какви са трудностите и пречките. Като приятел на Индонезия призовавам правителството и компетентните органи там незабавно да наложат мораториум върху смъртното наказание. Благодаря. Председателят. Благодаря комисар Мимица. Приключваме разисквания.